Uh, uh, Скъпи колеги, нека да започнем. Първо, какви решения се взеха от координаторите вчера? По докладите по собствена инициатива решихме, че ще изчакаме няколко дена – за да видим продълженията на другите политически групи, които още не са си изпратили в писмен вид предложенията. Швеция 25-та седмица, Корсика и Сърдиния 29-та седмица. Това са датите за делегациите. За България а все още няма дата и за Берлин. Трябва обаче максимално скоро да, да се е, вземе решение и за посещенията на тия делегации, защото трябва да информирам председателския съвет. На базата с това, което съм говорила с комисара Алмуния, можем да кажем, че на следващото заседание през февруари ще поканим Алмуния и Хан комисарите случай, че датата, която предлагаме не е удобна за комисарите, се разбрахме да посрещнем генералните директори Николас Мартин и Копман. Директора Копман отговаря за държавните помощи. Очаквам писмените въпроси от страна на политическите групи към комисарите. Решихме също, че по инициативата на НП от региона на Алпите ще се зададе устен въпрос на комисията. И пак очакваме предложението на политическите групи, освен това, което сме получили от ДНП. Та, това са решенията на политическите координатори, които ще се приемат на днешното заседание. Първата точка за днес е доклад на Ян Олбрихт. доклад за Европейския фонд за регионално развитие и за целта инвестиции за растещи и заетост. Докладчиците в сянка още не са дошли, но не мога да чакам повече, така че давам думата на Ян да представи доклада си. So you can come here.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 Just some information concerning the trilogue. Uh, Информация за тристранните разговори по регламента за Фонда за регионално развитие. Някои от елементите във връзка с този фонд се влияят от от това, за което говорихме вчера и което обясни Ламбер Ванистерой. Не вече по отношение на споразумението за партньорство. Един от елементите на споразумението е именно градски елемент и устойчивите градски дейности. В първоначалния вариант на общия регламент имаше е, списък на предложени от държавите членки е, градски дейности. По наше предложение се промени този списък така че в е, споразуменията за партньорство да не се включват списъци с градове, а, да залягат критериите, правилата, които избират държавите членки. тъй като се взе това решение по отношение на общия регламент, беше възможно в, при тристранните разговори да стигнем до това решение и да поясним понятието градски. Първоначално комисията предложи да се отделят 5% от националните средства по Европейския фонд за регионално развитие за интегрирани действия за устойчиво градско развитие. Нашия въпрос беше защо трябва 5% да се отделят, защо трябва да се заделят тези средства. Няколко са причините – първо, да се насърчи новия тип дейности е, на базата на интегрирания подход. Ние предлагаме функционални градски е, области, а съвета и комисията предлагат градски области. По такъв начин ще им дадем възможност да изготвят 7 годишни програми. И второ, нещо, което е важно за комисията и за нас, е, е да, да дадем на съответните власти правомощия за действие по тия програми. В споразумението за партньорство 5% имаме и критериите за определяне на градските области. А също така трябва да се поясни след това какви ще са, по какъв начин ще се оползотворяват 5% и с каква цел. По отношение на начина, на метода, пак стигнат въпроса дали е задължително да се отделят 5%. Това, което е особено важно обаче, общинските органи да имат право да действат, да имат правомощия. както казах, трябва да се определи метода и това, което е най-трудно излиза след тристранните разговори е проблема с делегирането на правомощия. Това, кое е новото, новото полезно нещо е делегирането на правомощия на, на градските власти. Ние предлагаме правомощията да се простират до размера на а, цялостната безвъзмезна помощ. Някои държави членки обаче не са готови да делегират каквито и да било правомощия на общинските органи. Това, според мен, е основният проблем, който ще изникне. По-общия въпрос е дали, дали, да остане, дали да останат тези 5%. Ако ще останат, те трябва да доведат до нещо допълнително полезно. Но сами по себе си те не са нещо необходимо. Това е нещо ново. И това, което подчертаваме е, е че те са с цел създаване общи действия между градовете и съседните, съседните райони взаимодействие между градските и селските райони. Те, това е проблема с 5% и градските райони. Очакваме да видим какво ще е решението на съвета на следващото заседание, да видим какво ще става с делегирането на правомощия. Втория особено спорен момент не толкова за съвета, а колкото за местните и регионалните органи. Това е така наречената градска платформа, която бе предложена от комисията. Градове, които решават да се заемат с иновативни действия. Регионите, регионите обаче възразиха, казаха, че това така или иначе могат да го направят, но им трябва нова платформа. Ние обаче подкрепихме идеята на комисията, че платформата е просто средство за обмен на опит и знания сред тези участници, които, които се ползват с 5%. И така се вижда, че 5% всъщност са пилотна инициатива. И, и трябва те първа да установим дали дали ще е полезна или не. Затова подкрепихме предложението за, за градската платформа само за новаторски дейности и, и при оползотворяване на 5%. 0,2% са предвижен, предвидени а, за иновативни дейности по, а, от фонда на европейско ниво. Само, че тези 0,2% не са за проектите, а за мини-програмите. Мисля, че чрез тези 0,2% може да се въведе и а, инициативата за за интелигентното градско управление. Друг въпрос, който разглеждахме, но не успяхме да разгледаме изчерпателно, просто, изчерпателно просто обменихме мнения, са инвестиционните приоритети. Както знаете, тематичните цели са определени в общия регламент, така че ние това не го пипаме. Първо, тематичната концентрация. Колко процента трябва да са съсредоточени в, в по-неразвитите райони, в по-развитите и тези, които са в, в преход, преходните райони? Те обменихме мнения, но не се стигна до решение, защото съвета посочи, че този въпрос може да се е, разглежда след като са определени тематичните цели. Следващия въпрос беше операционализация на тематичните цели чрез инвестиционни приоритети. Или какво трябва да се направи, и какво може да се направи чрез конкретни инвестиционни приоритети. Няма да ги разглеждам приоритетите един по един. Искам само да посоча, че някои от предложенията ни се приеха от съвета и от комисията, но смятаме, смятаме, макар и да сме съгласни в общ план, смятаме, че това трябва да се постави е, в друга точка. Е, няма, няма сериозни различия в мненията. Най-голямата промяна, която предлагаме е да се премести градската мобилност от тематична цел 7 в цел 4, която е ниски емисии. Това е свързано и с дебатите по общия регламент за Говори се за преместване на транспорта от 7 в 4, не целият транспорт, но поне във връзка с мобилността. И това е нещо, което се прия от съвета и от комисията. Що се отнася до другите елементи, това за което ние се борехме, и това е много важно. Нека сега да ви напомня, че вчера, когато говорихме за интелигентната специализация, спомняте си, че в, една от, в едно от изложенията се говореше за творческите отрасли. Това е един от основните елементи. Та, ние се е, борим за това да се включат творческите отрасли в текста. Електронната култура и така нататък. Комисията и съвета, най-вече съвета, смятат, че някои от е, дейностите не би трябвало да са сред инвестиционните приоритети. Това обаче е системен въпрос. Какви са инвестиционните приоритети? Те видове дейности ли са? Те представляват ли списъци с дейности или просто са един вид рамка? Предложението на комисията е те да представляват списъци дейности. Ако е така, ние смятаме, че трябва много внимателно да се попълни този списък с дейностите, за да не се пропусне нещо, защото по-нататък вече ще е твърде късно. Та, или трябва формулировката да бъде максимално обща, за да може да се добавя всичко, което е необходимо, или приемаме предложението на комисията за по-конкретно описание, но а, трябва да се види до какво ниво на конкретика може да се стигне. Като, например, Помислете за хоризонта 2020 година. Ние предложихме да се включи в списъка, а, но комисията каза, че това е хоризонтален приоритет. Ако е хоризонтален приоритет, трябва да влезе в преамбюла. От тук възниква въпроса това, което е в преамбюла – има ли особена правна стойност? Важно ли е от юридическа гледна точка или е просто а, нещо уводна? Ние смятаме, че е, е по-силно, по-силно би се подчертало значението на Хоризонт 2020, ако се включи в инвестиционните приоритети. Друг един елемент. Смесеното производство на енергия и когенерацията. генерацията. Смятаме, че е, е, тези инициативи за местно производство на топла електроенергия е, трябва да се финансират съвместно с кохезионни средства. за това, за това искаме да има изрично споменаване. Например, жилищно настаняване. В много държави членки на настаняването се разглежда тогава, тогава, когато, тогава, когато е, е общинско, например. Ние имаме предвид целият сграден фонд. Общински, държавни сгради, такива с историческа или културна стоеност, Всякакви сгради. В директивата за енергийната ефективност която съществува в същия наш Европейски съюз. А, там, е, там има и глава за историческите сгради, историческите паметници. Та, ако в тая директива са важни, защо да не се включат и в регламента? Аз разбирам, че някой мисли, че това не е необходимо, но след като в директивата за, за енергийната ефективност са решили, че е, трябва да се следва този ход, значи и ние можем енергийната ефективност на а, сгради, които са паметници на историята. Да, да не навлизам в подробности, опитахме се да запазим същото съдържание, но на различни места – Искам да информирам колегите и докладчиците в сянка, че се опитваме да не губим нито една част от текста, но може би това, до което ще стигнем в крайна сметка след а, преговорите, няма да е същия като този, за който ни е даден мандат. Структурата може би ще е различна, но ние се опитваме да запазим цялото съдържание, доколкото е възможно. Мисля, че ще, мисля, че ще успеем. Та, така стоят нещата. Следващото заседание на 21 януари, е, тогава бихме искали да приключим с градското измерение е, и този проблем с делегирането на правомощия и инвестиционните приоритети и показателите. Ще защитаваме идеята да не се залагат показатели в регламента. Не смятаме, че списъка на показатели, който сега съществува, е пряко свързан с регламента такъв вид списък трябва да се включва в делегирани актове. Трябва да бъде обект на делегирани актове и не мисля, че парламента трябва да се занимава с показатели. Това е експертен, технически въпрос, а не правен. Очаквам обаче комисията да настоява да се е, запазят е, показателите, като, защото това е средство за оказване на влияние върху е, държавите членки. Съдействие, сътрудничеството по време на тристранните разговори е особено добро. Работим и с комисията, опитваме се да изясним всички елементи, така че крайните потребители, бенефициентите, да могат лесно да се ползват с текста. на... ще се опитаме нататък при тристранните разговори да разглеждаме и този регламент и общия регламент. Благодаря, председателката. А сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Заповядайте. Кидоксия, puheenjohtaja ja kiitoksia Много ви благодаря. Благодаря и на докладчика за отличното представяне на темата. От моята група нямаме конкретни въпроси, които да зададем по това споразумение. Преговорите протекоха добре. А, очакваме всъщност да възникнат много въпроси, свързани с а, платформата. Моите колеги са скептици относно идеята на комисията да се въведе подобна платформа. Струва ми се, финансирането на тази идея ще е трудно. Иначе инвестиционните приоритети си остават голям въпрос за обсъждане. Трябва добре да се замислим за начина по който парламентът ще окаже конкретно какви ще бъдат тези приоритети в отделните регламенти и техните разпоредби. Но иначе по отношение на самото съдържание нямаме въпроси, сме удовлетворени. Председателя, благодаря. Дали Корнели или някой друг желая да добави нещо? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Не винаги е лесно да се справим с цялата тематика, когато преработваме такъв регламент. Добре е, разбира се, да се информираме как вървят разговорите по договарянето на този регламент. Сега позицията по градското измерение. Тук е, приемам подхода, който се предлага, но имам съмнение относно платформата. Казвала съм го и преди. Не съм особено ентусиазирана за тази платформа. За нашата комисия по регионално развитие ще е трудно да реши въпроса и с финансирането. В позицията на докладчика се твърди, че трябва да се търси и допълнителната полза от подобна инициатива, но тук ще ни трябва известно време, за да обсъдим евентуалните резултати, които искаме да достигнем. Именно по тази част ще трябва да поработим още. Сега по приоритетите ясно е, че има известни проблеми. Ще кажа, че по важните за нас неща и отделните аспекти, като творческите дейности и културата. Това са неща, на които следва да държим неотклонно. Въвеждането на гъвкавост, е, на това казваме да и напълно подкрепяме докладчика. Ще видим как ще завършат е, преговорите. Последното по жилищното настояване, настаняване. А, да, тук нека да се съобразим с историческото наследство, с новите идеи за енергоспестяващи сгради и ефекта от сградите, при които не се постига енергийна ефективност. Не можем да забравим тези аспекти. Особено ако ни очаква климат с повече сняг, трябва по-добре да обсъдим тези въпроси. Председателя, благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат, да зададат въпрос или да направят коментар? Ламберт Ван Нистелрой, заповядайте. Мисля, че след разискването от вчера по напредъка за общия регламент – сега е ясно, че обсъждането за Европейския фонд за регионално развитие ще проистече след конкретни решения, които очакваме. Ян вече каза по тематичните цели най-вече. От дебата е ясно къде се намираме. Бихме искали да се заложи а, градската мобилност, така както я виждаме. Не, инфраструктурата в е, цел четвърта. Искаме нов подход. Ако мобилността има такъв е, голям дял в замърсяването с е, въглероден двокис, то това следва да се отрази по подходящ начин. Не бива да се занимаваме само с инфраструктурата и да я включваме в цел 4. Добре е, че обсъждаме и това, което искаме към седма част. Комисията казва за някои от идеите, че не са приемливи, но дали наистина чуват нашия глас? Казваме, че искаме интелигентни градове и това трябва да се предвиди в съответните цели – Иначе какво чуваме от комисията? Те говорят е, само за мобилност, но как да организираме действително по интелигентен начин на градския транспорт? Нека да се придържаме към тези свои идеи. И може би трябва да положим допълнително усилие, за да изясним позицията си. Но това е от голямо значение. По-нататък за градовете ни трябва съчетание от инструменти. Държавите членки вече ще преценят как да си служат с тях. Те трябва да имат тази свобода на преценката. Всяка държава, държава има своята специфика. В моята страна вече се разисква предложението на комисията. Определени държави се движат бързо по този път, други по-бавно. Някои имат нужда от насоки, а други искат много ясни правни разпоредби. Сега стигам до градската платформа. Колеги, вчера говорихме за интелигентната специализация. Помните дебата. И по този повод направихме преглед е, разбрахме, че има много градове, които желаят да въведат е, тази концепция с е, съответните условия. Разбрахме, че са се регистрирали 140 града. Трябва ли ни тук такава платформа? Едва ли. Това е функционален подход. Нека да не въвеждаме нови органи, нови препятствия. Държавите членки вече са натрупали опит от е, прилагане на политиката по сближаване. Те имат представа как да изпълнят идеите си. Нека да не въвеждаме нови платформи, които в бъдеще ще се разрастват. Веднага, щом въведем нещо ново, можем да очакваме, че то ще се разрасне, то ще изисква поддръжка и актуализация. Да, като цяло, Ян, вие вървите в е, правилната посока и смятам, че отлично представяте позицията на парламента в е, тристранните разговори. Надявам се, че ще разрешим тези ключови проблеми, които набелязахме тук в следващите два месеца. и в крайна сметка да се стигне до общо споразумение. За това ви поздравявам за свършената работа. Председателя, благодаря ви. Има ли други коментари от парламента? Ако не, ще се обърна към Питър Перковиц. Първо, нека да задам и аз въпроса. Вие слушате ли гласа на Европейския парламент? Отговор да, винаги, винаги слушаме това, което се казва в Европейския парламент. Нека и аз да изтъкна, че тристранните разговори бяха много полезни за изясняване на множество въпроси. И в крайна сметка се стигна до прецизиране на някои от идеите на комисията. Ще се спре на няколко момента тук. Първо, делегирането на правомощие на градовете. Това е в е, същината на нашето предложение. Но от трилога стана ясно, че трябва да се адаптираме към реалността и да предвидим малко повече гъвкавост не само по отношение на интегрираните териториални инвестиции, но и другите идеи. Въпросът за делегирането остава нерешен и подлежи на по-нататъчно обсъждане. Тук заявявам нашата пълна подкрепа за това, което набелязвате. Минавам на платформата. До тук протече много полезна дискусия с съвета. Изяснихме ролята на платформата. Целта при тази платформа е, е не да се повтаря всичко съществуващо като механизми. Заложили сме две неща в регламента. Имаме делегиране на правомощие за градовете и това като пилотно начинание за по-силно участие, засилено участие и пилотни проекти. Това е нов подход. Трябва ни нов механизъм, който няма да е голям. Механизъм, който ще приобщава градовете в една обща мрежа. Комисията в момента е в състояние да обобщи натрупания до тук опит и да разпространи добрите практики. От дискусията по линия на трилога, както вече казах, се изясниха идеите и ние отчитаме вашето опасение. Нека да говоря сега малко и за творческите дейности и за културата. Комисията поддържа тези идеи. Тук трябва да внимаваме с сигнала, който излъчваме с този регламент. Както и вие посочихте. Регламентът е особено важен документ за хората, които разработват програмите – трябва да се търси и връзката с интелигентната специализация. Смятаме, че в центъра на новия подход за иновации, за научни изследвания, ни трябва нещо, което е тясно обвързано с спецификата на регионите. Изборът ще се прави от отделния регион, възоснова на подходящ анализ. Ние въвеждаме стратегии за такава специализация, защото преди казахме а, биотехнологите са нещо много хубаво за всички, нанотехнологите е нещо много хубаво. И в крайна сметка не постигнахме ефективност. Сега очакваме регионите сами да направят анализ за себе си, кое ще е най-подходящо за тях. Сега сме много предпазливи, ако ще въвеждаме конкретни сектори в регламента. Знаем, че новите сектори ще създадат работни места, но все пак всичко това трябва да е резултат от обсъждане в регионите. Накрая ще коментирам въпроса за устойчивата градска мобилност. Мисля, че именно в тази област навлязохме в подробна дискусия при обсъждането на регламента за Фонда за регионално развитие и тук има съгласуване на вижданията между трите институции. В отговор на вашия въпрос, госпожо председател, трилогът беше много полезен и взаимно е, слушаме гласовете си. Я, заповядайте да коментирате. Благодаря за вашите бележки. Ясно е, че няма големи разминавания във вижданията. Ще направя няколко коментара. Първо, по градската платформа. Всъщност, нашата позиция в мандата беше против това. И трябва да е ясно, ние казваме, не ни трябва нов орган, не ни трябва нов общ механизъм, За съжаление, това, което бе изразено от представителя на комисията, прозвуча така. Имаме нужда от е, нов политически орган. Стигнахме до неясно разбиране, след което потърсихме пояснение. И случай, че за новата идея няма да се плаща от е, регламента, а по линия на техническата помощ. Това се обяснява като техническа дейност, защото ще се проверява дали е приложимо или не. Особено в контекста на тези 5% иноваторската дейност. И само в такива случаи. Иначе няма да има нов орган. Това е замислено като техническа помощ при обмен на практики. Що се отнася до приоритетните инвестиции? Тук ние отстояваме нашата позиция. И ясно е, че разглеждайки всички инвестиционни приоритети, трябва да ги гледаме в общ план, без да споменаваме конкретни сектори. Но ние посочваме сектори. И знаем от практиката, че ако нещо не е споменато в един регламент, значи не съществува и не е позволено да се прави. Ето защо трябва да сме предпазливи, когато залагаме конкретни елементи в юридически текст. Така, например, знам, че това въобще няма да се възприеме от съвета. Ако нещо трябва да се посочи, то трябва да е директно и парламентът ще отстоява своята позиция. Но като цяло не се променя общия дух на този акт и благодаря за отличната работна атмосфера в трилога. Председателя, благодаря. Няма да взимаме решение по това. Сега минаваме на 12-та точка. Докладчик Виктор Бощинаро. Доклад по ам, фонда за сближаване. Благодаря ви, Данута. Нямам много за съобщаване, тъй като, както знаете, сме повали само една тристранна среща. И тази тристранна среща мина доста добре. Ще се спра на няколко ключови елемента, които бяха обсъдени на тази първа среща. По някои от тях дори постигнахме вече споразумение. Член втори. Важният елемент е следният. Европейският парламент предложи изменение с което да се спомене в член 2 и механизмът за свързване на Европа, тъй като ще има прехвърляне на средства към този механизъм. Комисията и Съвета се противопоставиха на това предложение по много различни причини. Съвета каза, че няма все още споразумение в рамките на съвета и че не разполагат с необходимият и мандат. Но знаем, че в съвета все още има опозиция срещу механизма за свързване на Европа, което притеснява много и комисията, и парламента. От своя страна комисията смята, че тази препратка не е необходима. И моят коментар към комисията е следният. Ние в парламента проявихме необходимата мъдрост и гъвкавост в работата си с комисията по транспорта и не ме достигнахме до компромис, който ще гарантира, че механизмът за свързване на Европа ще се осъществи при определени условия и по този начин отговорихме на притесненията и изразени и от регионите и от държавите членки. Сега единствената ми молба и към съвета и към комисията е следната. Ако искате Кохезионният фонд да приеме идеята за прехвърляне на част от средствата си към механизма за свързване на Европа, а то а ясно, че ще има такова прехвърляне, смятам, че комисията ще трябва да приеме този факт. Същото правило трябва да, да бъде включено и в регламента за общите разпоредби и в регламента за механизма за свързване на Европа това ще бъде най-добрата правна сигурност, която може да гарантираме, че механизмът за свързване на Европа ще се осъществи наистина. И аз съм убеден, че ще успеем да работим за изготвянето този компромис с ирландското председателство. Но смятам, че ние тук в парламента сме постигнали по-голям напредък, проявяваме повече гъвкавост и сме готови да предложим едно прагматично решение по един въпрос, който все още не е решен. Относно разпоредбата за изключване на някои действия, които са включени в Европейското териториално сътрудничество, спазваме тази идея, което означава, че централното отопление и когенерацията са допустими, с изключение на електроцентралите за когенерация над 20 мегаватта. Това беше, такова беше предложението на Европейската комисия. Ние смятаме, че то е уместно. Все пак обаче се сблъскваме и с някои проблеми. Когато говорим, например, за инвестиционните приоритети, заложен от Европейски парламент в член 3. И накрая относно възможността за използване на възобновяеми енергийни източници в строителството на жилищни сгради и енергийната ефективност. Тук споделям мнението на съвета и тази разпоредба беше запазена. Последният член трети съветът предлага да се включи с различна редакция, но за същото съдържание и идеята, че малките и средните предприятия трябва на първо място да се възползват от подкрепата за енергийна ефективност и възобновяемите енергийни източници, но не само МСП могат да се ползват от тази помощ. Смятам, че това предложение е достатъчно гъвкавост, гъвкаво и обхваща и нуждите на МСП и нуждите на останалите предприятия потвърдих се, както каза, идеята за ВИ и енергийна ефективност в личните сгради, тъй като изменението на парламента съвпадаше с изменението на съвета. Имахме изменение относно водния сектор, което беше отчасти прието от съвета. Тук настояваме, че в крайна сметка ще има ще стигнем до решение, което ще отговори на притесненията и на парламента, и на съвета. Обеден съм, че и съвета, и комисията ще ни помогнат да достигнем до компромис тук. Най-сериозният проблем, както вече казах, е свързан с факта, че и съвета, и комисията се противопоставят на предложението ни за инвестиционен приоритет за въвеждане на високоефикасното централно отопление и когенерацията в градска среда съвета се противопоставя не по съдържанието на това изменение, а тъй като смята, че чрез включването на този инвестиционен приоритет затваряме вратата на други неупоменати инвестиционни приоритети. Ние решихме отново да обсъдим това предложение с екипа за водене на преговори и от тогава проведох неофициални разговори с абсолютно всички докладчици в Сянка и всички те без грам колебание подкрепиха мандата, който получихме лято, през лятото на 2012 година. Ето защо. Сега само се надявам, че по време на следващата тристанна среща ще вземем предвид колко важна е тази тема, тъй като е очевидно за всички държави членки, които участват в политиката по сближаване, че, че трябва да се включи високо, ефект, високо енергоспестяващо централно отопление и възможност за когенерация. По този начин ще подпомогнем регионите, градските центрове и местните власти да се справят първо с измененията в климата, второ да подобрят своето енергоспестяване, на трето място да подобрят своят енергиен микс и не на последно място да достигнат до устойчиво развитие. По този начин ще, допрестем, ще допринесем и за устойчивото градско развитие и се надявам в крайна сметка да постигнем нашата цел. На 18 януари по време на обсъждането на тази тема в съвета, някои държави членки напълно потвърдиха своята подкрепа за това предложение на парламента. Надявам се това послание да бъде чуто много ясно и от Европейската комисия, и от съвета. Трябва да си призная, бях малко разочарован от факта, че съвета просто се противопостави без да обсъди темата. Лично аз бях объркан малко от тази тяхна позиция. Друг важен елемент и основното заключение, на което стигнахме, беше решението взето съгласно с съвета и комисията, че всички разпоредби, свързани с енергоспестяването в жилищните сгради, централното отопление, които са заложени и в фонда за регионално развитие, и в кохезионния фонд, да бъдат всъщност разпоредбите да бъдат формулирани по един и същи начин в двата регламента, за да няма никакви възможности за объркване при тълкуването. Това са най-важните елементи. И имам един последен коментар. Това е важно, тъй като най-вероятно следващата страна сега ще бъде посветена на този въпрос. Става въпрос за общите показатели. Както каза и Ян, важно е да, да вземем решение по общите показатели заедно с Европейската комисия. Това е важно и за Кохезионния фонд, и за фонда за регионално развитие. Както казахме миналия път, има две възможности. Делегирани актове или актове за изпълнение. И аз се надявам, че парламентът ще продължава да защитава идеята за актове за изпълнение, които дават по-голяма гъвкавост на комисията – но поне трябва да вземем решение какъв вид актове ще се използват, за да можем да направим не, трябва да постигнем съгласие поне с комисията, за да можем да преминем към преговорите с съвета, тъй като някои държави и членки изобщо противопоставят на самата идея за много делегирани актове на комисията. И накрая поставя се въпроса какво ще се обсъжда на следващата среща тристранна среща. Тя ще се проведе на 27 февруари, тъй като нашето предложение е да се проведе нова тристранна среща по време на следващото пленарно заседание в Страсбург беше отхвърлено поради ангажиментите на преговарящите от страна на съвета и комисията. Аз обаче съм убеден, че до краят на март предвид състоянието на преговорите, а именно, че няма сериозно противопоставяне или конфликти, смятам, че до края на месец март регламента относно Кохезионния фонд ще бъде приключен. И ще постигнем успешен, успешен впрещнат край на тези преговори. Благодаря ви. Корнелия, искате ли да направите коментар? Благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика ни за неговото представяне. И напълно го подкрепяме относно механизма за свързване на Европа. Тук няма да отстъпим от позицията на Европейския парламент. Разбира се, ще проявим гъвкавост е, и е, ще сме склонни да водим преговори, но няма да отстъпим от позицията си. Вторият въпрос е, свързан с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Тук смятам, че трябва да бъдем малко по-предпазливи. Не бива да прилагаме различни разпоредби в различните регламенти по фондовете и по никакъв начин не бива да отстъпваме. Не бива да се отклоняваме от позицията, която вече сме изготвили. Искаме, разбира се, да субсидираме възобновяемите енергийни източници и в частност когенерацията. И затова не можем да си позволим да отстъпим от позицията си тук. А сега за хората на малките и средните предприятия. Според мен тук ни чака още работа. Винаги сме искали по-специфично отношение, по-специфично третиране за МСП и смятам, че трябва да се придържаме към този подход, а иначе напълно съм съгласен с заключенията на докладчика. Благодаря думата има Ламбърт Ван Нистелвай. Благодаря ви и аз бих искал да поздравя докладчика за успяха в преговорите му. По отношение на кохезионният фонд и, цел, и целите на парламента по отношение на когенерацията и отоплението в жилищните сгради допринася значително за постигане на целите заложени в Европейската комисия в стратегията Европа 2020 година. Често се казваме, че ни трябва повече гъвкавост, но ако видите какво се случва в а, ресорите на комисарите Ойтингер и Хедегард, всичко това показва, че имаме нужда от повече координация и повече комуникация. Европейския парламент иска кохезионният фонд да се използва в по-голяма степен, в рамките на постигнато на целите на стратегията Европа 2020 година. Това е целта ни. Понякога се опитваме да си оставим по-голямо поле за действие, но това е просто още едно доказателство за нашата ангажираност. Тъй като тристранните преговори напредват стъпка по стъпка и мисля, че действително можем и трябва да подобрим комуникацията по всички тези елементи и това е на послание, което отправям на целия парламент. Благодаря ви. Преди да дам думата на комисията, бих искал да ви попитам, Питър, можете ли да повторите отново аргументите си, които изказахте при обсъждането на регламент с общите разпоредби и фонда за регионално развитие по отношение на законодателството в областта на водоснабдяването. Знаем, че това законодателство се допълва в момента и разбирам, че позицията на комисията е динамична и че не се изключват някои видове инвестиции. Може ли отново да повторите позицията си относно водния сектор? Комисията, благодаря ви. Първо искам да кажа, че съм съгласен с заключенията на докладчика относно развитието на тристранните преговори. А сега относно сектора на отпадъците и водния сектор. Комисията смята, че позицията и намеренията на парламента не са добре отразени в проекто за регламента. И и а, рамковата директива за водата и рамковата директива за отпадъците представляват рамката, правната рамка за всички инвестиции в тези сектори. От гледна точка на комисията няма никакъв проблем, ако една държава членка отговаря вече на повечето от изискванията и иска да отиде по-далеч от своите действия. Проблем за комисията би било, ако се създаде паралелна, паралелен механизъм, който не се вписва в вече съществуващата рамка. Комисията не иска да има инвестиции в водния сектор, които не са вписани в плановете за управление на водните басейни. И според нас има възможност някои инвестиции да излязат от рамката на правните достижения по отношение на водния сектор. Пак повтарям, имаме обща рамка на европейско равнище. Ако инвестициите надхвърлят минималните изисквания, то би било възможно да се осъществят тези инвестиции. въпроса за механизма за свързване на Европа. Според комисията става въпрос за редакция от правна гледна точка. Няма проблеми ми по съдържанието. Съгласни сме и съгласни сме, че създаването на този механизъм ще има въздействие върху Кохезионния фонд. Така казвам, според нас проблема не е по същество и по съдържанието, а само с редакцията от правна гледна точка. Както коли съм казвал, имаме сериозни проблеми с идеята енергийната ефективност в различни сектори да се включи в Кохезионния фонд. Според мен това е просто прехвърляне на инвестиции и проекти, които трябва да се осъществяват в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. Но знаем, че законодателите имат много ясна позиция по този въпрос. А относно когенерацията и отоплението на жилищните сгради, това според мен е вече възможно в рамките на инвестиционните приоритети и смятам, че ще намерим някакво решение по време на тристаните срещи. Благодаря ви. Виктор, имате ли коментари? Изглеждате доволен, но все пак искате думата. Моля, заповядайте. Нямам всъщност много какво да добавя. Насърчен бях от това, което каза колегата от комисията. И бих искал лично да благодаря на Питър и на цялата генерална дирекция регионално развитие за много конструктивният подход при намирането на компромиси там, където те са нужни. Заключението ми си остава същото. Нищо не е договорено, докато не се постигне окончателното споразумение. И всички много добре знаем, че трябва да се повтаря колко важен е колко важно е постигнат на компромис и от трите основни играчи в преговорите. Относно стратегическите цели, Европейският парламент и комисията споделят едни и същи интереси, макар и визията им понякога малко да се различава. И мисля, че ще успеем да отстоим нашата позиция. И искам от името на всички докладчици в сянки да, на сянка да отбележа колко впечатление бяхме от а, конструктивният дух на работа и от общата ни визия за това как Кохезионният фонд трябва да бъде използван от държавите членки и регионите през новият програмен период. След последният коментар на Питър съм още по-оптимистично настроен. Благодаря и на Ламбърт за усилията и за пресивът да обясняваме много ясно какво правим тук и колко важно е това за постигането на стратегията Европа 2020 година. Благодаря, Виктор. Действително не трябва да се радваме предварително, преди да сме постигнали окончателни резултати. Така мисля, че може да приключим с тази точка от дневния ред. Сега давам думата на Рика Манер относно европейското териториално сътрудничество. Kiitoksia puheenjohtaja. Благодаря, госпожо председател. По отношение на териториалното сътрудничество, преговорите текоха много добре. По време на кипърското председателство три срещи се проведоха за да отбележим напредък през пролетта по отношение на общия регламент. Трябва да сгъстим заседанията. До март-април месец трябва да приключим. Това означава, че до тогава трябва да предвидим повече дати за заседания през следните няколко, няколко месеца. Имаме едно заседание предвидено за февруари, но екипа по преговорите от страна на парламента е склонен да положи усилия по-бързо да се приключи процеса. Сега, следващото заседание е понеделник, на което ще се гледат специализираните въпроси. 5-6 16, 18 и 19 са членовете, които ще се разглеждат. Надяваме се да се е стигне до съгласие по съдържанието на тия членове. Ще разгледаме тия въпроси с екипа в понеделник и след това вече може да разискваме в по-широк формат съдържанието преди коледните празници по време на кипърското председателство разгледахме втори член за целите на териториалното сътрудничество, седми член, който е свързан с съдържанието на програмите, осми член също така за съвместните действия, единайсти член избора на действия и 12 бенефициентите. по тия а, членове нямаше някакви сериозни несъгласия с съвета, така че сравнително бързо стигнахме до споразумение. И не сме се отклонявали от мандата, който ни е даден от парламентарната комисия. Очакваме а, документа с четирите колони по тия конкретни членове, които изредих, а, за да можем да а, е, ги разгледаме въпросите един по един. Надяваме се е, документът да е в съответствие с общото ни впечатление от преговорите. Разгледахме нашите искания, съвета се запозна с тях. Е, е. Говорихме за инфраструктурата и подобряването на координацията между отделни инструменти. работата ни е, се предопределя и от е, общия регламент, разпоредбите в него, определенията, разпоредбите за Фонда за регионално развитие – но а, бяхме успели да постигнем съгласие, компромиси по а, предходните членове. Ще видим сега какво решение ще се вземе по-нататък, за разпоредбите по-нататък. Възможностите за трети страни да изпълняват ролята на водеща организация по конкретни а, проекти в рамките на програмите. Мисля, че и по този въпрос ще се разберем с съвета. Втори член проведохме доста дълго разискване във връзка с определението на интерактивен. В съвета иска да се ограничи обхвата на определението, но доколкото разбирам сега, съветът е готов да приеме предложението на парламента за определение на интерактивност. Така че това още веднъж показва, че преговорите добре. Искам да подчертая, че няма сериозни различия в мненията. В понеделник ще продължим да преговаряме и ще се съсредоточим върху инвестиционните приоритети и тематичните цели. Сигурен съм, че доста ще трябва да разглеждаме този въпрос и разискването ще е свързано и с общо приложимите разпоредби. Регламента с общо приложимите разпоредби. Благодаря. Мари Терез. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Рика Манер за атмосферата, която успя да създаде в групата по преговорите. Преговорите тъкат при в дух на сътрудничество, въпреки че много въпроси трябва да се договарят. Вярно е, че трябва първо да видим какво ще стане с общия регламент за Европейския фонд за регионално развитие. Естествено, че трябва да осигурим съгласуваност на териториалното сътрудничество с другите фондове. Искам да подчертая трудностите, които са свързани конкретно с териториалното сътрудничество. Трябва да опростим правилата, за да дадем възможност за економия от мащаб и да осигурим конкурентоспособност на регионите. Много е важно и какво ще стане с преговорите по многогодишната финансова рамка. Днес проведохме заседание с контактната група за трансграничното сътрудничество. Трябва да се обвърже кохезионната политика, политиката на сближаване с териториалното сътрудничество. Трябва да се мобилизираме по кохезионната политика и териториалното сътрудничество, за да защитим бюджета. Защото е, в последното предложение на господин Ван Ромпой се предвижда съкръщаване с над 25%. Не бива да допускаме е, това. Трябва да е, покажем ясно какво е значението и ползите от политиката на сближаване. За имиджа на Европейския съюз. Господин Ламасур, председателя на бюджетната комисия, днес, днес подели а, много тревожни новини в тази връзка. Следващия оратор. Нямам много какво да добавя към това, което каза Мари Терес. Преговорите напредват, макар и да се проточват малко, но това е нормално. Просто трябва малко по-често да се виждаме, за да свършим работата на време. Естествено, трябва да се види общия регламент, финансовото измерение. Перспективите са малко тревожни там. По процедурата за единодушие, всяко правителство си черта е линията, зад която не е склонно да, да стъпи. Където не е склонно да отстъпи повече. Трябва да, трябва да укрепим ползите от европейското ниво. Благодаря. Господин Нилсен е следващия оратор. Благодаря госпожо председател. Виждам доста оптимизъм в доклада на Рика Манер. Имам обаче някои въпроси, свързани с макрорегионите и макрорегионалните стратегии. Има такива райони в Европа. И в доклада, един от докладите от вчера, се вижда, че има ясна връзка между регионалните програми, които трябва да се интегрират. Защото те трябва също да дават принос за изпълняването на макрорегионалните стратегии. Та има връзка между вашия доклад и макрорегионалните стратегии. Бих искал да получа малко повече информация. Ян Олбрихт. Присъединявам се към колегите. По време на заседанието днес сутринта имаше и председател на Европейската комисия. който потвърди, че не се знае дали ще има повече или по-малко средства за макрорегионални приоритети. Има възможност, според предложението, да се ползват средства от Интерек Б, за организационни елементи. Та, когато говорим за трансграничното измерение, или трябва да включим а, макрорегионите, или да запазим а, сегашното направление. Само, че при сегашното положение няма осигурени средства. Бихме искали комисията ясно да каже какво се предвижда. Ако няма средства за това, регламента за териториалното сътрудничество ще, ще е застрашен. Благодаря. Председателката, благодаря. Ламбер. Благодаря. Рика, дали ме слуша? Чувате ли ме? По това, което казахте за бюджета. На базата на това, което вчера казахме, чухме от председателството, те, са, те биха искали да зачитат позицията на парламента. Мисля, че ние сме определили 5% от бюджета не мисля, че трябва да отстъпваме. По отношение на приоритетите, трябва да, трябва да запазим позицията си. Трансграничното сътрудничество трябва да бъде подкрепено от финансиране трябва да има средства. Smart specialization debate. Europe can... Както вчера казахме, когато говорихме за интелигентната специализация, Европа може да постигне много добри резултати бързо, чрез по-добро сътрудничество. Има райони на познанието, има други видове райони. И това сътрудничество може да има много по-сериозни резултати, отколкото повечето хора си, си мислят. Могат да се създадат клъстери, които да извлекат взаимна полза един от друг. Та, е, трябва да настояваме на 5%. За да имате водеща роля в този подход на сътрудничество в по-големите райони, в макрорегионите. Това ще е водено от участието на районите отдолу нагоре. Участието в тези по-големи райони. Казва се понякога, че макрорегионални инициативи, като например около Балтийско море не се определят от регионалното ниво, а от други съображения, като например околната среда. Това обаче не е правилно. Не бива да си даваме 5%. Иначе какво ще стане? Ако така останат нещата, след 15 години ще има 15 макрорегиона. инструмент за подпомагане на, а, и на градовете. Много хора си мислят, че след известно време обаче няма да ни трябва регионална политика. Не бива, не бива да се позволява това. Трябва да настояваме на 5%. Защото Именно това е териториалното измерение. То трябва да става на различни нива в председателката. Благодаря. Не виждам някой друг, който да иска да вземе думата. За това заповядайте комисията. Благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика за свършената работа Регламента за териториалното сътрудничество е много специализиран и много внимателен трябва да е подходен. Съвсем дребни изменения могат да доведат до сериозни промени в програмите. Две основни предизвикателства виждаме. Мисля, че и докладчика ги спомена. Първо, осигуряването на съгласуваност с общия регламент, регламента за общо приложимите разпоредби и второ, съгласуването с външните инструменти. Доста сложни бяха преговорите в съвета по този въпрос, но е много важно да се разберат нещата правилно. Има различни инструменти. споразумение за партньорство, например. за макрорегионалните стратегии, да кажа ясно. Позицията на комисията е, че не трябва да има отделни средства за макрорегионални стратегии. Те са, инстру... Те са доброволен инструмент за сътрудничество. Държавите членки и регионите се обединяват за дадена област. Важното обаче е, че сега съществуващите инструменти – в основните програми трябва да се, трябва да се насочат, да се оползотворят за тези цели. Естествено, нещата ще са организирани различно в различни държави членки. За да се подкрепят макрорегионални стратегии, ни трябва силна политика на сближаване – Тоест, трябва да има достатъчно финансиране, достатъчно средства в програми от областта на кохезионната политика. Докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички колеги, които дадоха своя конструктивен принос в обсъждането тук. Благодаря и на докладчиците в Сянка, които работиха с мен по време на преговорите. Благодаря на комисията за оказаното сътрудничество в този процес. По финансовата рамка и бюджетния процес съм съгласна с казаното от колегите. Парламентът и нашата комисия ясно гласувахме за тези 7% за териториалното сътрудничество и програмите по него. Смятам, че трябва да се придържаме към този дял на финансиране. Тук благодаря на Ламберт за това, че подкрепя един такъв бюджет за европейското териториално сътрудничество. Вече чухме обосновката за този бюджетен дял. Относно урязването на бюджета, оказва се, че регионалното сътрудничество ще бъде засегнато неблагоприятно от подобно урязвано. Затова трябва да се обединим с обща позиция по тази тема. Ясно е, че с регионалното сътрудничество можем да окажем допълнителен принос. Минавам към член 7 във връзка с съвместните дейности. След гласуването, виждането на нашата комисия е, такава, е такова, че за макрорегионите не бива да се отрежда отделен а, бюджет по смисъла на сегашната рамка. Това се разглежда като подраздел към параграфа сътрудничество. Затова тук съм напълно съгласна с казаното от Европейската комисия. Ако видим формулировката на член 7 и това, по което работим със съвета, ще кажа, че съм съгласна с компромиса, който се оформя. И бих насърчила едно такова мислене макрорегионите да се виждат като част от регионалното сътрудничество. Но по отношение на бюджетното финансиране не бива да им се заделя отделен бюджет. Като цяло, благодаря на всички за коментарите. Ще продължим работата си при следващия повод за това. Председателя, благодаря. Нека да минем на следващата точка 14. Господин Целер, знаем, че няма новини там, но все пак да чуем. Благодаря ви. Действително, по време на кипърското председателство не успяхме да постигнем голям напредък по изменението на регламента за Европейската група за териториално сътрудничество. Сега вече сме под ирландско председателство и признавам си, задухаха нови ветрове, както това бе обявено и вчера от ирландския министър. Той желая да се постигне споразумение в съвета по изменението на този регламент за Европейската група за териториално сътрудничество. Аз поддържам контакти с неговия кабинет и доколкото разбирам в съвета подробно се разглежда предложението за регламента за тази група. До този момент не съм получил официална информация. Доколкото разбирам, разговорите там са насочени към това, което и ние очакваме, а именно срока за прилагане. За 6 месеца някои смятат, че е твърде дълъг срок, други смятат, че е твърде кратък. 6 месеца, струва ни се, едва ли ще са достатъчни за едно правителство, за да реагира своевременно. Трябва да преценим дали да го удължим. Относно пограничните райони. Това е от особен интерес за териториалното сътрудничество и в този регламент трябва да се даде по-голяма свобода на действие на тези райони. Трябва да имат съответния инструментариум, за да организират своето сътрудничество. Сроковете за одобрение са един от проблемите но иначе се чуват определени гласове от държавите членки в съвета. И се усеща една несигурност. Споделят се опасения, че чрез този регламент ще се възложат преклено големи правомощия на пограничните райони. Не смятам, че това е така. Това едва ли е възможно при е, държавите с централизирано управление. Има общински съветници, които твърдят, че а, държавата приемник, в която ще се намира седалището на такава група за териториално сътрудничество, ще е от особено значение. Трябва да се помисли как ще се работи с погранични райони от е, територии извън Европейския съюз. Това те първо ще се договаря. Не смятам, че се поставят е, изкуствени препятствия тук е, и това в контекста на речта на ирландския министр вчера. Той каза, че това е заложено в програмата за февруарската среща на върха в съвета, значи можем да очакваме през март да се задвижат нещата. Надявам се през първото полугодие да стигнем до положително развитие на работата по този регламент и дано да се постигне споразумение за финансовата рамка. Смятам, че тук работата може да върви независимо от проблемите с финансовата рамка. Благодаря. Председателя. Има ли коментари, въпроси към Йоахим? Иска ми се да чуя сега мнението на комисията. Каква е вашата преценка? Да. Както и докладчикът посочи, председателството полага особени усилия, за да се предвижат напред дискусиите по този регламент. И това е част от мандата им за преговаряне. Смятам, че е напълно възможно до февруари да се постигнат тези цели и да започнат дискусиите. Тук сме вече в една техническа област. Ще ни трябва известно време, за да подготвим добре дискусията. В случай, че разполагаме с необходимото време, можем да постигнем желания напредък в контекста на пакета. Председателя, благодаря. Не виждам никой от Ирландското председателство. Има ли някой от съвета, който желая да коментира? Ако не, ние, разбира се, се доверяваме на информацията от комисията. Ламберт, заповядайте. В края на нашето разискване по всички юридически въпроси, може ли да информирате нашата комисия? какви са, каква е вероятността това да стигне до пленарно заседание? Разбира се, всичко ще зависи от финансовата рамка, която ще се договори. Все пак, можете ли да ни кажете на базата на нашия мандат за преговори? Дали на този етап всичко е блокирано и не може да стигне до пленарно заседание. Каква ще е следващата стъпка? Щом разполагаме с този положителен подход, как да стигнем до споразумение и до по-голям дебат. Защото ако не можем да стигнем до пленарно, какво предстои от тук нататък? Председателя, така както аз разбирам ситуацията, ще ви кажа, че имаме едно решение от а, миналото лято от съвета на председателите. И там ясно се посочва, че парламентарните комисии не могат да излизат с а, мнение пред пленарното заседание, без парламента да е одобрил своето виждане по многогодишната финансова рамка. И нашия подход е да се мобилизираме за пленарното заседание. Не знаем колко дълго ще текат преговорите. Вчера от председателството чухме, че те са оптимисти и се надяват е, на срещата на 7-8 февруари нещата да се решат, да се стигне до решение на съвета. И после мандатът на парламента ще бъде освоен. Доколкото разбирам, подготовката на регламента за многогодишната финансова рамка ще отнеме седмица-две. Значи до края на февруари ще започнат преговорите с парламента. Не знаем колко време ще отнеме това. Може да са няколко месеца, може и повече. И по-нататък ще трябва да извървим няколко процедури преди да се отиде на пленарно с този регламент и да се стигне до решение по него. Междувременно, щом сме готови с преговорите, трябва да се върнем тук в комисията, да получим одобрението и тогава да отидем на пленарно. Не очаквам блокиране на възможността отделните комисии да се явят пред пленарното заседание с регламентите. Не одобрявам идеята да се подготвят 60 регламента и тогава да се работи на пленарно заседание. Обадена съм, че веднага, щом сме готови с е, определен акт, трябва да отидем на пленарно заседание. Зависи от преговорите, можем да се явим на пленарно за първо четене или за единствено четене. От нас зависи. Ще настъпи момент, в който трябва тук в комисията да решим дали ще се явим с пълния пакет. Това вече зависи от нас. Какво ще включим, дали регионално сътрудничество, дали териториално, дали като цяло кохезионна политика. Или пък ако се окаже, че сме готови първо с отделните фондове, можем и това да направим. Не е нужно да чакаме конкретно решение от парламентарните органи. Можем да пристъпим напред веднага, щом сме готови с конкретна част. Това е което мога да кажа. И по този начин представям и позицията на комисията. доколкото са ми известни разговорите на по-високо равнище на парламента и между отделните служби. Тоест, имаме свободата да се явим на пленарно заседание, веднага щом сме готови. Следващия оратор, да. Така трябва да работим, ако искаме да гарантираме стабилна основа на кохезионната политика. Разбирам, че другите комисии ще поискат мандат за пленарен дебат в Комисията по земеделските въпроси са готови. Тук ние можем да следваме друга линия на поведение, но трябва да се вижда какво постигаме чрез нашите усилия. Всеки път, щом сме готови, можем да излезем пред пленарното заседание. За да не се забавя нашата работа, да не се оказва така, че чакаме нов подход или бавим нещата, може да се окаже, че другите комисии не разбират добре същината на нашата работа. Ето защо, ако не действаме своевременно и не се явим за такъв дебат, така даваме възможност на други хора да започнат дебата в друга посока по толкова важен въпрос за този огромен обем от финансиране. Ето защо нека взаимно да се информираме, и то своевременно, щом сме готови с първата голяма крачка да отидем на пленарно. Председателя, да, нещо, което не съобщих на а, комисията, но той идва от координаторите. Всички колеги, които имат а, доклади по собствена инициатива и работят по тях, трябва да ги координират с колегите и да се разберем кога ще се явят пред пленарно. Една такава дискусия проистече на пленарното заседание през януари в Страсбург. Може би към края на годината ще се очертае нов подход по тези доклади по собствена инициатива. Би било добре да се приключи работата по този тип доклади и тук в комисията да ги приключим преди изтичането на мандата ни. С това приключвам тази част от заседанието. Очаквам а, да работим по още едно проекто установище. Вие искахте думата. Заповядайте. Да, бих искал да коментирам думите на Ламберт. Междувременно мисля, че можем да се явим пред пленарното заседание. Обдихнение с колеги, които работят по въпросите на структурната политика и те ме питат какво става при вас в комисията по рибарство, по земеделие, например. Сякаш се разразява битка. Такът а, трудни дебати и казва, че са затруднени от това, че не знаят какво се случва тук. Затова си мисля, че можем да представим нашите резултати на пленарно заседание. Въпросът не опира е, само до това дали да се каже да или не. Говорим за 40% от общия бюджет, е, който се отделя за този тип е, политика. Затова е добре да излезем на пленарно и да дадем тази информация на колегите, за да се уверят, че ние водим преговорите в правилната посока. Председателя Йохим, както знаете, ние имаме специален механизъм, платформа от началото на нашия мандат, работната група по кохезионната политика и за преговорите ние каним колеги от другите комисии, например по заедостта. Тази седмица сме поканали и докладчици по другите пет фонда по европейските политики, включително и структурни. Имаме и обмен на писма с госпожа Вараш. И като цяло от наша страна има ясно намерение да ги приобщим към нашата работа. Това от една страна опира до сътрудничеството с другата коми... другите комисии, от друга страна работата на пленарно заседание. Но веднага, щом стигнем до поне 80% завършена работа по общия регламент, можем да, да направим така, както казвате. Нека да изчакаме малко, да си свършим работата, нека не прибързваме, да изчакаме решението, което ще излъчи Европейския съвет, да видим каква ще е позицията по него на парламента и тогава да преценим как да постъпим. Сега едва ли е добре да продължим с тези наши предположения, но пак ще имаме възможност да изберем дали да се направи първо четене или единствено четене. Със сигурност ще продължим дискусиите с координаторите. Смятам, че госпожа Вичева ще дойде по-рано от предвиденето, защото ни остава една кратка точка и мисля, че след около 15 минути можем да я изслушаме. Сега ни предстои да обсъдим проектостановището по възобновяемите източници на Европейския вътрешен енергиен пазар. Благодаря госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка. В това становище се занимаваме с възобновяемите енергийни източници и свързаните с тях възможности и предизвикателства. Става въпрос за една тема, която е в правомощията на Комисията по енергетика. Ние обаче също трябва да разгледаме въздействието на възобновяемите енергийни източници върху развитието на регионите, в частност на периферните региони, за да може максимално да се възползваме от тези нови източници на енергия. Това е едно много голямо, много мащабно досие и тук има възможност за създаване на много работни места за бъдеще. Затова съм се справила основно върху въпроса за финансирането. Важно и необходимо е всички различни инструменти за финансиране да се използват по оптимален начин, за да се развиват тези възобновяеми енергийни източници, за да осигурим устойчив економически растеж и насърчим създаването на работни места в регионите. Важно е също така да се постигне съвместимост между отделните инструменти за финансиране в рамките на стратегията Европа 2020 година. За целта трябва да можем да се възползваме от проучванията на място, което ще гарантира устойчивото развитие на този сектор. Трябва да вземем предвид и частното финансиране. Ролята на частното финансиране трябва да бъде ясно определена. Не бива да забравяме и фонда Елена. Има и, има и програмата Интелигентна енергетика за Европа. И се надявам, че ще успеем да пригодим тези инструменти към спецификата на всеки регион в Европа. Трябва да гарантираме, че във всеки регион има възможност за създаване на истинска енергийна независимост и самодостатъчност. За това, разбира се, трябва да развиваме местните енергийни източници енергийни, енергийни източници, винаги е по-добре да използваме европейските енергийни източници, а не да внасяме от чужбина и в частност да внасяме въглища и дробовите изкопани горива. От друга страна, трябва да вземем предвид особеностите на всяка държава членка и на всеки регион. Затова и не можем да приложим една хармонизирана политика за всички. Трябва да подчертаем също така и колко важни са биологични, био, биологичните източници на енергетика за конкретни региони, богати на такъв вид ресурси. В рамките на Европейския съюз трябва да се съсредоточим върху цялостното разработване на възобновяемите енергийни източници, без да забравяме и трансграничните проекти за използване на местните енергийни източници. Затова трябва също така да мобилизираме инструмента за подпомагане при присъединяването, както и Европейския инструмент за съседство. Имаме големи амбиции за бъдеще, и за да постигнем амбициозните си цели, имаме нужда и от дългосрочна енергийна политика. Една политика, която не възпрепятства професионалистите да вършат своята работа. Като цяло в момента имаме противоречива политика в Европейския съюз по отношение на енергетиката. От една страна поставяме цели, а от друга страна се опитваме да ограничаваме употребата на енергийните източници по екологични съображения. Затова искам цяло да има пълна хармонизация в различните политики на европейско равнище, за да подпомогнем местното развитие на економиката в регионите. Това са основните елементи, които съм включила в становището си. С нетърпение очаквам вашите коментари и въпроси по моето проекто становище. Благодаря ви. Не знам дали някой малко с Пепър? Да. Ламбърт, имате думата. Благодаря ви. Маркус работи по тази тема в комисията ИТРЕ, но за нещастие той не може да присъства на днешното заседание. Той обаче смята, че проектостановището е много добро. Смята също така, че трябва да се търси взаимно допълване между вече съществуващите инструменти. Разбира се, има значение къде точно се намирате в Европа. От локализацията ви зависи какъв вид енергетика ще предпочитете. От друга страна обаче трябва да се замислим и за рентабилността. Може би искате да разработвате соларни панели в Финландия. Но според мен е много важно да се разгледа и въпроса за рентабилността при разработването на тези проекти. Да вземем пример с Германия. Видите какво е въздействието върху гражданите, си даваме сметка, че ретабилността е много важна, тъй като тези проекти могат да имат въздействие върху гражданите, се вписват в рамките на стратегията Европа 2020 година. Ето защо трябва да гарантираме, че разпоредите, които предлагаме, са на стойност поносима за гражданите. Има и предложения в тази насока. Трябва да се осъществи и връзка между тези проекти и научно-развойната дейност. Европа играе водеща роля по отношение на вятърната енергетика и не бива да допускаме част от този сектор да бъде завладян от азиатските държави, например. Важно е да се осъществи и връзката с стратегията Европа 2020 година. Важен е и въпросът за интелигентните енергийни мрежи и възможността за децентрализация. Самите мрежи трябва да са в състояние да приемат цялото произведено количество е, електричество и да го пренасочат там, където има нужда. В Германия, например, имат проблеми с електричеството, което се произвежда в вятър, с вятърни турбини. Ето защо те го пренасочват към Холандия. Но може би трябва да се намери някакво ново решение, евентуално възможности за складиране на произведеното електричество. Знаете, че има много високо напрежение в мрежите в някои държави членки, които биха могли да доведат и до аварии. Това си е истинска опасност и затова смятам, че трябва да инвестираме в интелигентните електроразпределителни мрежи и във всякакви други инициативи, които могат да подобрят управлението на потоците от електричество по мрежите в Европа. че е изготвен много интересен доклад относно интелигентните мрежи или тъй наречените Smart Grids. И според мен има огромен потенциал в тази технология. Докладът на колегата Коленска-Балинска, който обсъдихме на последното заседание – според трябва да бъде свързан с работата по това становище. Още веднъж благодаря. Благодаря да му да има Георгиус Ставракакис. Благодаря ви за нещастие докладчика в сянка. На нашата политическа група не е днес тук. Тя е на посещение в Чили. Ето защо тя ме помоли да представя нейната позиция по това проекто становище относно предизвикателствата и възможностите в сектора на възобновяемите енергийни източници. От името на колегата и от моя собствено име бих искал да поздравя всички колеги, взели участие в изготвянето на становище. Възобновяемите енергийни източници са много важни за възстановяването на регионите, економическо възстановяване на е, економиката на Европейския съюз е, и създават на работни места, особено в малки средни предприятия. Развитието на ВИ допринася за е, възстановяването на най- отслабените в економическо отношение региони в Европа. Ето защо енергийната политика в Европа трябва да продължава да се съсредоточава върху енергийната ефективност и ВЕИ, чрез поставяне на акцента върху научно-развойната дейност. Ето защо имаме нужда от е, адекватно финансиране за периода 2014-2020 година. Европейските региони трябва да разполагат е, с достатъчно гъвкаво, за да могат да се съсредоточат върху възобновяемите енергийни източници, които най-добре отговарят на географските им особености. По този начин може да постигнем целите на стратегията Европа 2020 година, а именно е, собствена енергийна извинете, енергийна независимост чрез чисти енергийни източници. И накрая колегата Перес се случава върху трансграничните връзки и взаимно свързването на електрическите мрежи. И тук в частност мисля за програмата Елена, която финансира мащабни проекти в областта на ВИ. Програмата интелигентна енергия за Европа дава възможност да се насърчава разработването на ВИ. Ето защо нашата политическа група ще внесе редица изменения по това пакто становище. Благодаря ви. Благодаря. Някой ще се изказва от името на зелените? Франсуа Афонси. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Жажа Губисеп, който отговаря за това досие в нашата политическа група, ме помоли да си изкаже от негово име той дължи да подчертаем значимостта на този доклад в настоящия контекст, тъй като има разминаване между целите поставените Европейския съюз и постигнатите на място резултати. Секторът на ВИ е в криза, която няма да която няма да ни позволи да постигнем целите си, ако не намерим някакво решение на трудностите, с които се сблъскваме в момента. Както знаете, нашата група се интересува изключително много от ВИ и разработването на необходимата инфраструктура за ВИ. И съм съгласен с Ламбърт, че инвестициите в електроспределителните мрежи са много важни, за да може ВИ да допринесат реално за енергетиката на Европа. В този сектор има огромен потенциал, който и той се нуждае от мащабни инвестиции съвместните проекти за финансиране и частните инвестиции също са важни, разбира се. Трябва да спитаме да ги привлечем, но трябва и да им гарантираме сигурност, а това може да се случи чрез изграждане на публични фондове и в частност на европейските фондове. С, чрез това взаимодействие ще успеем да постигнем напредък и ще успеем да преодолеем кризата на сектора на ВИ в момента. Всичко това се вписва в подходът на енергийна трансформация, която ние подкрепяме. Ето защо ние подкрепяме това пакто становище и ще се опитаме да го под... да допринесем за подобряването му, за да може това становище да има възможно най-добро въздействие. Благодаря ви, думата има Йоахим. Благодаря. Благодаря на колегата за изготвянето на този доклад. Ламбърт каза с пълно право, че трябва да свържем този доклад с доклад на колегата Колинка Бобинска. Може би трябва да си припомним, че имаше и един доклад относно енергийната стратегия за периода 2020-2050 година. И ми се струва, че именно там се появяват проблемите стигнахме до извода, че за да се запази настоящата енергийна мрежа в Европа, трябва да се положат още много усилия, за да се постигне един енергиен пазар. Ще са необходими около 20, 280 милиона евро само за поддържане на мрежата. Говорим за обединяване на енергийната мрежа в Европа, което ще изисква още близо 800 милиарда евро. Такива са поне предвижданията на Европейската комисия. Както виждате, и най-големият фонд за, по политиката на сближаване няма да успее да покрие тези, необходим, тези потребности от инвестиции. И тук не говорим само за постигане на целите по стратегията Европа 2020 година. Не говорим само за производство на енергия. Операторите на вятърни турбини много често ми казват, че местата, където могат да се изграждат вятърни паркове, се определят от Европа, тъй като е ясно, че вятърен парк може да се изгради и има смисъл да се изгражда само там, където има необходимите географски и климатични услов... условия, т.е. по крайбрежието най-вече или в открито море. Проблемът обаче е, че електроенергията, произведена с отвятърни турбини, не се а, ползва там, където е произведена. Тя трябва да, се, да бъде транспортирана. И тук се подига въпроса за мрежите за електронност. за да гарантира доброто свързване на мрежите, трябва да се обезопасят тези мрежи. А с нещастие има проблеми на местно равнище. Достатъчно е да има някакъв ландшафт, който се смята за природно богатство или някакви други препятствия, които осложняват изграждането на мрежите. Не бива да забравяме и въпроса за цената, която потребителят ще трябва да плати. Следващият въпрос е с енергоемките индустрии, които ни повтарят, че възобновяемите енергийни източници са недостатък за тях, тъй като те увеличават цената на електроенергетиката и може дори да ги принудят да, да преместят своето производство на друго място. Така значи, както виждате, цялата тази тема е много сложна. До момента говорих само за Германия, но може би трябва да се замислим и за държавите, които са най-сериозно засегнати от кризата и имат най-високо равнище на държавен дълг. Не виждам как в тези най-засегнати от кризата страни бихме могли да намерим необходимите средства не само за да се намери, за да се запази качеството на настоящите мрежи, но и за евентуалното им подобряване в бъдеще. В момента това ми се струва много трудно. Както каза Ирика Манер, трябва да насърчаваме децентрализацията там, където това е възможно. Целта ни разбира се, и да създадем един голям общ пазар на енергетиката. Не бива да забравяме тази цялостна цел, но както знаете, трудностите винаги и са в подробностите и трябва действително да вземем предвид всички аспекти, които споменах. Благодаря ви, Данута. Докладът е своевременен и наистина е свързан с доклада на госпожа Бобинска – както и с други доклади и други дискусии, които сме водили тук. Като докладчик по Кохизионния фонд, аз се радвам, че водим това разискване. Работата на Рика ясно ни показва, че трябва да сложим край на краткосрочните обсъждания и политиката на краткосрочност, която в момента е повсеместна в Европа. Мултинационалните компании в момента ни предлагат електричество, което се произвежда с изкопаеми горива. А освен това, има сериозна опасност предприятията и държавите членки да загубят част от своята конкурентоспособност способност тъй като няма да успеят да се справят с намаляването на изкопаемите горива. Ето защо трябва да инвестираме повече в възобновяемите енергийни източници и пътната карта, публикувана през 2011 година, показва, че на първо място в света по отношение на ВИ е Китай, на второ място е Европа, но с доста голямо изоставане и на трето място идват Съединените щати. Друг въпрос е как инвестирайки в научно-развойна дейност в областта на ВИ, можем да подпомогнем местните власти да напреднат в сектора на новите технологии. На трето място, европейските предприятия, които разработват своето производство в Европа и които продават стоките си в Европа, го прави, защото производството е по-ефтино в Китай. Разбирам това. Но по този начин ще загубим ценните си умения, ценното си ноу-хау. Така че, ако искаме наистина да запазим водещата си роля по отношение на ВИ, Защото положението в момента не е много в полза на Европа. Както каза господин Целер, много граждани, много хора, включително и в моята страна, в Румъния, хората все повече и повече са недоволни от разработването на ВЕИ, тъй като те трябва да платят разликата в цената между електричеството, произведено от конвенционални енергийни източници и електричеството, произведено с вятърна енергия или друг вид ВЕИ. В Румъния и в други държави установяваме, че в моментите, на най-висока консумация на електричество, няма достатъчно гъвкавост по отношение на а, трансферна енергетика. И това е проблем. Имаме проблеми с мултинационалните компании, които са оператори на мрежите, имаме проблеми и с цените за потребителите. Затова смятам, че Европейския съюз трябва да обмисли един цялостен подход, с който да се справи с всички тези проблеми, а не да мисли само в краткосрочно измерение. Ако гледаме краткосрочно на нещата, тогава ще се съсредоточим само върху петрола и природния газ, което ще облагодетелства мултинационалните компании, които ни продават петрола и природния газ с огромна печалба. Трябва да се заемем и с въпроса за цените за потребителите и за нашите мрежи. Тъй като, както вече казахме, мрежите вече са устаряли, те трябва да бъдат обновени. Трябва също така да изградим и новите, тъй наречени интелигентни мрежи. И трябва да използваме структурните фондове, за да постигнем всичко това. Yeah, we И сега комисията. Генерална дирекция енергетика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Комисията също приветства предложенията, мисля, че е много полезно да се е, подчертая ролята на фондовете, които вземат участие в развитието на възобновяемите източници. Важно е също да се подчертая връзката с инфраструктурата и регионалното развитие, така че да се извлекат максимални ползи. Приемаме и приветстваме всички елементи от, от е, предложенията. Благодаря. Рика, отново нещо, ако искате думата да вземете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията за подкрепата. Благодаря на колегите си също за полезните бележки и допълнителни предложения. въпроса за енергетиката, самодостатъчността, възобновяемите източници е, е особено сложен. Мисля, че Виктор очерта добре значението на дългосрочната стратегия. Това не бива да се изпуска от поглед, когато се вземат решения. трябва да се инвестират средства в тази област. Хората често се колебаят, имат опасения, което води до сериозни забавяния. Трябва да гледаме нещата в дългосрочен план. да не забравяме какъв е мандатът на нашата парламентарна комисия, когато изготвяме становище. Не можем да сложим всички съображения в това кратко становище. Ламбърт говори за ефективността, економическата ефективност и как тя се обвързва с отделните райони. Да, тя трябва да се вземе предвид. Е, слънчевата енергия е по-економически ефективна от, в е, е, Португалия, отколкото в, в Финландия. Това трябва да го, да го подчертаем. Трябва да подчертаем значението на спецификата на всеки отделен район при енергията от възобновяеми източници. Някои важни въпроси бяха повдигнати е, по време на дискусията и е, ще се опитам да ги отразя при работата си с докладчиците в Сянка. Председателката 28 понеделник, 12 на обяд е крайния срок за изменения. Пак ли Ламбер? Казва председателката. А, искам просто да ви помоля а, е, 18 часа да е срока, а не 12 в понеделник. Да, секретарията е благосклонен и ни позволи да поставим този крайен срок 18 часа. И сега последната точка от дневния ред. Още по време на предния мандат парламента гласува по един пилотен проект по който се отделиха 5 милиона евро за приобщаване на ромите. Генерална дирекция регионална, регионална политика. сега, с нас е госпожа Чарлина Вичева, директор в Генерална дирекция регионална политика. Заповядайте. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, Благодаря, уважаеми дами и господа. За мен е удоволствие да говоря пред вас. Екипът ни всъщност е доста голям. Тук има колеги не само от регионална политика, но също от заетост, от правосъдие, Заедно се опитваме да работим по всички ромски въпроси, защото си даваме сметка колко многомерни са проблемите в а, тази област. Ще ви запозная накратко с същността на пилотния проект. Каква беше основната идея, какви са резултатите и какви са изводите в крайна сметка. Защото всеки пилотен проект има за цел да изпита определени дейности, да доведе до полуки, заключения, които да залегнат после в основната политика. Както казахте, госпожо председател.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 регионална политика. Идеята беше да се подкрепят новаторски интегрирани дейности, които да са насочени към многостранните проблеми, които възникват при, интегри... при интеграцията на ромските общности. Няколко дейности са определени. Общия бюджет на пилотния проект бе 5 милиона. Обявихме Обявихме е, кампания за набиране на кандидати през 2009 година. Първото направление беше е, развитието в нарадна детска възраст, след това е, самозаетост чрез микрокредити. Третото измерение беше информиране и осведомяване. Заедно с това а, провеждахме оценка и мониторинг, заедно с програмата на ОНЕ. Други дейности от 2010 година са, бяха свързани с събирането на информация. След, следвали сме интегриран подход. В това число и наблюдение и оценка, за да може подходите ни в бъдеще да са основани на факти. Сега ще разгледам дейностите по направления. Първото направление беше свързано с достъпа на деца от ромските общности до качествени услуги. Целевата група деца до 6 годишна възраст. Целта бе наистина да се увеличи достъпа на целевата група до ранно училищно образование и грижи. По такъв начин да се е, подобрят възможностите за децата в бъдеще. Водещия партньор беше Ромски образователен фонд – Също така участваха 3 международни, 12, 12 местни партньори, около 1, около 2 а, милиона общо беше а, финансирането на този фонд, на това направление. Страните, които участваха, са тези, които са изредени на екрана. 12 месеца беше продължителността. Успяхме да влезем във връзка с редица неправителствени организации, така че да изградим устойчиви партньорства. По-конкретно тази част от проекта до какво доведе? Както виждате, целта беше да увеличим достъпа до ранно училищно образование в някои страни. Постигнахме 100% записване в училище, по-специално в Словакия. Успяхме да мобилизираме пълния капацитет на предучилищните заведения – този капацитет обаче се оказа по-малък, отколкото бе нужно. поне успяхме да оползотворим целия, целият потенциал. В бивша Югославска република Македония успяхме да постигнем много висока ангажираност от страна на всичките тези деца по, по места, по различни начини. По-специално дейностите. Опитали сме се да създадем възможности за семействата, за жените по-специално. Давах, да, даваме си сметка колко, колко важно е да вземем предвид местните специфики, така че да са уместни и адекватни дейностите. Друга дейност беше обучение на учители по въпросите на политиката на недискриминация. Понякога организирахме и следобедни програми. Е, опитали сме се да сме максимално новаторски ориентирани. Също работихме и с местните органи на властта. Резултатите и полуките от е, това направление успяхме да постигнем 100% участие е, на децата на всички места. Успяхме също и да увеличим капацитета в Словакия. Въвели сме някои альтернативни дейности. Словакия и Румъния. Успяхме е, да изпитаме дейността по консултиране на семействата. Подобрихме е, отношенията между предучилищните заведения и ромските семейства слабите страни. Има още много какво да се подобри при сътрудничеството с местните органи на властта. Само, че процесът е поетапен, не може всичко да стане с един единствен пилотен проект. Трябва нещата да се разширяват и умножават в бъдеще. Трябваше да осигурим приемственост и устойчивост на проекта за тази цел. Следващото направление само самонетост чрез, чрез микрокредити. 1,6 милиона евро беше бюджета, от които 1,4 от Европейския съюз. Виждате партньорската организация на екрана of the Ministry of National uh, Human uh, uh, Resources in Hungary. Министерството на човешките ресурси в Унгария също участва в това направление. Целта беше да се подкрепят ромските общности и да им се даде възможност да започнат собствен бизнес чрез микрокредитиране. Подкрепата беше насочена и към увеличаване на капацитета и подобряване на достъпа до микрокредити. Отново продължителността е две години. И двете направления тръгнаха в 2010 година и приключиха 2012 година. За това можем да ви запознаем с цялостните заключения, въпреки че има още неща, които трябва да се оценят. that will be enough to generate a revenue. Микрокредитирането а, трябваше да бъде организирано така, че бизнесът да доведе до достатъчно печалба, за да се е, изплати първоначалната инвестиция. А, много беше полезна тази пилотна дейност, но си дадохме сметка, че Към някои от дейностите трябва да подхождаме друго яче. Защото опитахме с някои е, установени практики, които са се прилагали с други общности, не ромски, и се оказаха неадекватни за ромските общности. Например, опитахме в началото с една група бенефициенти Междувременно обаче е, се наложи да променим целевата група, защото стана ясно, че за да постигнем минимална ефективност на дейността, трябва да се насочим към роми, не от най-бедните райони, а по-скоро роми, които имат известен предприемачески опит. Educational uh, exercise to train the people. Трябваше да е, обучим хората предварително някои финансови знания, за да, за да успее проекта. Работили сме и с партньори на място, което малко оскъпи проекта, но това имаше за цел да се постигне по-широк достъп. Та, виждате, виждате вложението, виждате резултатите. Може би в крайна сметка не е особено ефективна тая мярка, но, но поне полуките, които излякохме, са особено полезни. Сега, сега знаем много по-добре към кого трябва да се насочваме, коя, коя трябва да ни е целевата група. Знаем, че тези дейности трябва да се съчетават с образователни дейности. И накрая виждате слабите страни, недостатъците, е, една от които е, е, и, и значението на сътрудничеството с националните е, органи, а при този проект това не беше на достатъчно високо ниво. Да, ако имате въпроси по отделните направления, с удоволствие ще отговорим. 400 бяха клиентите, е, към които се насочихме, но накрая всъщност успяхме да работим само с 138. Както виждате, не е била особено ефективна тая дейност. Следващото направление бяха осведомителните дейности. Кампанията бе озаглавена равенство за ромите. Виждате, водещия партньор, общия бюджет на тази дейност 1 е милион целите да се променят отрицателните нагласи към ромите и да се повиши е, осведомеността за това е, какви проблеми съществуват, за да може в крайна сметка да се подобри качеството на живота. Румания, Италия, България, Албания участваха. We, we of course realize that a campaign Естествено, разбираме, че подобни, подобни кампании не могат да се провеждат изолирано. Те трябва да се съчетават с други мерки. Така че тази кампания беше част от цялостния проект. Някои от заключенията от дейностите по това направление – Опитали сме се е, да привлечем максимално внимание, е, като дори сме привлекли някои знаменитости в кампанията. Създадохме някои добри практики, като например видеоклипове. Занимавахме се и с застъпничество на местно ниво, така че да се популяризират положителни а, дейности. Излякохме и някои от слабите страни. Не винаги беше успешно да установим а, партньорство с спортни асоциации, например – установихме, че за да се натрупа критична маса е необходимо такива кампании да се планират дългосрочно. Това трябва да бъде дългосрочна обществена инвестиция. Връзките с ромските неправителствени предприятия е от голямо значение. One example here on the slide uh, of... Uh, Ето сега виждате един пример за дейност по осведомяване за недискриминация и анти и расизъм в Румъния. Сега накрая искам да очертая някои от по-общите полуки, които извлякохме от проекта. Един от положителните е, резултати от проекта е, че успяхме да подобрим вътрешната координация и сътрудничество между, между е, службите в комисията, комисията, които се занимават с ромски въпроси. И, и затова днес е, тук сме от толкова различни служби на комисията, представители. Също успяхме чрез проекта да влезем в връзка с основните заинтересовани страни от областта на интеграцията на ромите в различни държави членки. Най-вече в държавите членки с най-голям, най-голямо ромско население. Извлякохме е, редица изводи, които ще залегнат в бъдещите програми от 2014 година нататък. А, това са а, изводи, които, а, които са приложими както към дейностите, които се финансират от Европейския социален фонд, така и тези по Фонда за регионално развитие. Резултатите от проекта ще доведат за един по-интегриран подход Uh, Чрез този проект успяхме да натрупаме достатъчно знание, за да можем да променим адекватно сегашната законодателна рамка за структурните е, фондове за периода 2007-2013 година. Въведохме така наречените е, е, дейности за интегрирано настаняване на ромите в законодателната рамка. Успяхме също да съберем много информация, огромен обем информация. Бяха написани няколко изследвания – Така си даваме много добра основа, отправна точка за бъдещи действия в тази област. Успяхме да влезем в сътрудничество с а, програмата за развитие на ОНЕ, Световната а, банка и други международни организации. През април миналата година а, публикувахме резултатите от едно голямо мащабно проучване. И накрая трябва да подчертая връзката между този пилотен проект и е, рамката на Европейския съюз за национална, национална интеграция на ромите. Опитали сме се да създадем синергия между всички е, дейности на службите на Европейската комисия. Тези връзки са от много голямо значение и те ще се укрепяват през следващото поколение програми. Както знаете, предварителните условия за следващия програмен период включват интегриране, включват и стратегии за интегриране на ромите project activities and the good practices and the good lessons learned in Много е важно да се обобщят извлечените полуки и да залегнат в следващия а, програмен период. Една проява, която предстои. Конференция на 15 март по проекта. Основната цел на конференцията е именно да разпространи резултатите от пилотния проект. И още веднъж да даде възможност на всички заинтересовани страни да влязат във връзка един с друг. Благодаря ви за вниманието. Според нас това е успешен проект за целите на политиката. И сега с колегите, другите колеги от комисията сме готови да отговорим на въпросите. Thank you very much, Joachim Целер. Благодаря. Ян. Йохим, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за това представяне на пилотния проект. Предполагам, не е било лесно да се реализира. Задачата не е лека. С е, пилотните проекти обикновено търсим обогатяване на нашите познания. Тук се потвърждава това, което имаме като разбиране, именно приобщаването на ромите ще бъде възможно само когато това се разбира добре от цялото общество, в което има такива общности и когато цялото общество участва. Вие казахте, че в една от страните не е имало ефективно сътрудничество и ако наистина това не се получи, няма да можем да се справим с проблемите там. При ромските общности трябва да търсим такива лица, които ще действат като местни партньори, които ще помагат в реалната интеграция. В държавите на происход на ромските общности знаем, че положението не е леко в Берлин, в моя град. Има много роми, които са избягали от положението на дискриминация в своите страни. Това са румънски и унгарски граждани. Бихме искали техните родни градове да ни сътрудничат в казата за тяхното интегриране. Задачата никак не е лека. Те пристигат, например, в Берлин – и се опитват отново да изградят живота си. Установяват се в, в бедните квартали на града и въпреки заделеното финансиране се наблюдава напрежение Натъквали сме се на случаи, при които в един апартамент живеят 60 роми. Много е трудно да накараме тези хора да заведат децата си на училище. Ясно е, че проблемът не опира само до държавата на происход, но проблемът е за цяла Европа. И трябва заедно да се справим с него чрез подходящо финансиране. цялото общество, както в държавите на происход и засегнатите държави, трябва да работим заедно. Необходими са нови подходи за повишаване на осведомеността. Трябва да търсим подходящи представители на ромските общности, които имат готовност да се борят за преодоляване на това положение, което се наблюдава в Европа. Благодаря, Франсуа. Euh, благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на нашата комисия за това, че започна този платен прилог. както и на Европейската комисия за това, че осъществи този плотен проект. Мисля, че за кратките срокове имаме много добри резултати. Наясно сме какво трябва да бъде подхода и възоснова на постигнатото можем да предприемем допълнителни мерки и да достигнем до общности, които са в особено уязвимо положение. Те са в напълно несигурно положение, намират се в държави, които не познават, когато пристигнат в тях. Трябва същото така да се насочим и към държавите по происход на, ром, на тези роми, за да може общностите там, ромските общности на място в държавите по происход да се ползват от условията на живот и достоинството, от които трябва да се ползва всеки европейски гражданин. Съжалявам, че има толкова малко колеги в днес тук. Мисля, че би било интересно да чуем по-изчерпателни отговори на господин е, на въпросите, които постави господин Зелер. Може би трябва да организираме едно изслушване, посветено на резултатите от тази пилотна програма, за да се срещнем с представители на непростителните организации и на ръководители на ромската общност, за да дадем повече гласност на тази програма. Смятам, че комуникацията и оповестяването на положителните резултати от подобни пътни проекти допринасят за ефективността на политиката за интеграция на ромите. Thank you. Благодаря ви. Ламбар Ван Рой. Много ви благодаря за информацията, която ни предоставяте тук. Нещата винаги опират до избор, който ще направят политическите е, групи и е уместно да обсъждаме подобни пилотни проекти. Сега можем да насочим вниманието си към аспекти, тясно свързани с е, е, регионалната политика. Аспекти, които могат да се застъпват в проекти, които иначе не са видими при обичайните процедури. Това е ключов въпрос за Европа и от моите срещи с тези общности знам, че са необходими целенасочени дейности, трайни по своя характер. И ако не подходим комплексно към нещата, няма да се справим. И сега с този а, проект нещата вече са по-ясни. Имам въпрос. Вие казвате, че през 2010 сме въвели изменения в а, нормативната уредба за ромите и за хората в уязвимо положение. Сега въпросът ви този проект е полезен, казвате, но какво следва от тук нататък? Има ли нещо, което не е реализирано, например пари, които са били заделени по линия на социалния фонд или за фонда за регионално развитие, пари, които не са освоени за ромите? Нека да го кажа така. Оказало се прекалено трудно да се установят приоритетите за тези групи от хора – Значи, от една страна имало е възможност, от друга страна е нямало дейности. За Румъния наблюдаваме много ниска степен на освояване по линия на регионалните фондове. И също време на огромни проблеми с положението на ромите. Може ли комисията да ни каже как ще се продължи работата по този проект за следващия период? Можем ли да изведем на преден план тези аспекти в нашата политика. И аз самият съм в нещо като процес на научене и обогатяване на моите познания. Опитвам се да намеря този известен вебсайт. Но може ли да съкратите тези адреси? Защото мисля, че адресът се простира на три реда. Как си представяте, че някой може да го набере вярно? Аз не мога да се справя. Опитах се многократно. И е, моля моите сътрудници за съдействие. Ето защо ви моля да направите нещо. Ето, тук имаме папка. Нека да напълним с материали за е, информация и госпожа Крус работи, но трябва цялата комисия да го има предвид, да бъдем по-убедителни чрез своята комуникация. Ламбер. Мисля, че трябва да сме 16 годишни, за да се справим с този технически проблем. Владимир Манка. Нека за сведение на комисията да кажа, че първо ще чуем всички въпроси и после ще получите думата. Владимир. Благодаря, госпожо председател. Подобни дейности и проекти са чудесни. Нека да ви поздравя за този проект. С пилотните проекти добиваме отличен опит и това е добра отправна гледна точка за нас, предвид на бъдещето. Основната ни грижа тук е да има трайни резултати. Що се отнася до мен, в тази област до сега като че ли не сме имали наистина трайни резултати. Важното е да се насочим към малките деца и подрастващите до намиране на работа за тях. Трябва ни едно ново поколение роми и за да имаме трайно решение, в идеалния случай трябва да работим заедно с органите на местното самоуправление. Така ще има по-силен ефект, отколкото да работим с централната администрация. По отношение на предприемачеството, ще дам само един пример, а има много такива. Когато работих като кмет на градска община, при мен дойде Ром, който ме помоли да му съдействам да си намери работа. Попитах го какво може да прави. Той каза, завършил съм музикално училище, мога да свиря на цигулка. Изпратих го на една проява, организирана от общината и там той свири прекрасно. Днес той е ръководител на малък оркестър и е наел още роми. Важното тук е да подкрепяме и образованието, да се погрижим малките деца да бъдат записвани своевременно в училище като същевременно мислим за по-нататъчното им развитие на трудовия пазар. Ще ни трябват, може би, две поколения роми, за да постигнем промяна. Заповядайте, Винклер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще бъда кратък. Имам три неща, които ще кажа. На първо място поздравявам господин Целер за виждането и другите колеги. Често пъти говорим за проблемите на ромите като за проблем на държавата на происход, после говорим за държавата, в която пристигат. Но за този проблем трябва да говорим като за европейски проблем, ако желаем да постигнем резултати. Второто е също толкова важно и колегите вече споменаха за следващото поколение роми – Нека да ви напомня, че ромите в Румъния, например, моята родина, които са родени през 1990 при промяната на режима, през 2007 са били на 17 години присъединяването на Румъния, днес са на 23 и някои от тези роми сега са в такова положение, че са завършили изследването си в университета това го казвам от личен опит, но същото се наблюдава и в други държави на происход на роми. Това ще се потвърди и от други депутати. Има младо поколение роми, които вече са завършили висшето си образование и биха могли да послужат като двигател за промяната в тези ромски общности. Давам си сметка, разбира се, че много от тези роми предпочитат да напуснат общността и повече да не се идентифицират с нея. Но има и немалко роми, които могат да направят този избор да работят за промяна на менталитета. Другият въпрос за устойчивостта на проекта. Колегите вече говориха по това. Ако не си даваме сметка за факта, че ще става дума за десетилетие. Една пилотна инициатива винаги е полезна, но трябва да търсим трайно финансиране, трайните аспекти. Ако не си даваме сметка за това, че ще става дума за десетилетие, не знам, аз съм просто инженер, две или три десетилетия, трябва да мислим дългосрочно. Ако, ако искаме да променим менталитета, благодаря. Председателя, Морис Понга. Морис, не желаете да се изкажете? Добре. Това е. Позволете аз да добавя въпрос за събирането на данни. Работили сте с организации, включително и тази на Обединените нации. Публикацията или проучването, с което сте си послужили и сте провели миналата пролет? Еднократно ли е било направено? Или с него стартирате нов процес по набиране на данни? Вторият ми въпрос. Имаше едно предложение от Франсуа Алфонзи да се организира едно по-масштабно изслушване тук в парламентарната комисия по регионална политика, на което да поканим и други институции, включително и неправителствени организации, които работят по ромски проблеми, както и представители на ромите. Ще помислим по това, но доколкото разбирам, в комисията имате координация на процеса с дирекция заетост и други дирекции, тази за правосъдие протича такава координация. Има и много други дейности. Ние, разбира се, ще поканим комисията на такова изслушване. Сега въпросът ми. Вие посочихте изводите, които сте си направили от пилотния проект. Ламбер каза как ще ги застъпим в политиката. За целите на регионалната политика, смятате ли, че това може да се е, приеме като е, част от политиката от държавите членки или това ще зависи от е, дирекция Речи и ще се координира от Европейската комисия. Какви ще са последващите ви стъпки? Тоест, извеждането на преден план на тези проблеми ще стане по законодателен път и чрез държавите членки или водеща роля ще има комисията? И разбира се, може ли да получим електронната презентация и за Ламберт? Той има разпечатка, но бихме искали да го получим в електронен вид. Благодаря. Uh, thank you very much. Uh, uh... Много ви благодаря за всички коментари и за много уместните въпроси. Виждам, че като цяло членовете на парламента са доволни от резултатите от пилотният проект. Като цяло това беше един проект, който ни позволи да си извадим много важни изводи. Даваме си сметка колко важен е интегрирания подход. Знаем колко важно е да не се скаточаваме само върху жилищата, но да, но да съчетаем действията си и с действия по отношение на образованието, и с мерки за овластяване на ромските общности и даване на, създаване на възможности за предприемачески инициативи, създаване на работни места. Ето защо пилотният проект значително ще повлияе на новият програмен период. Ясно беше заявено, че проектите за осигуряване на жилища трябва да бъдат интегрирани и съчетани с други действия. Тук вече се вижда връзката между пилотния проект и действията ни в рамките на структурните фондове. Имаше един въпрос относно бавното започване. Имаше всъщност въпрос от редица членове на парламента. Как точно си представяме мерките по отношение на ромите за бъдеще? как точно ще ги канализираме в политиката и как ще ги приложим на практика. Действително всичките блоги, които се извадихме по отношение на политиката, вече са включени в нашия процес и в нашата стратегия за бъдеще. Трябва обаче да гледаме реалистично на нещата. Много трудно се преминава от пилотният етап към етапа на реална политика това изисква работа на много по-голям мащаб. Редица от вас подчертаха колко важно е свързването с местните власти, с съответните заинтересовани страни, както и с представители на ромската общност. За целта трябва да работим всички заедно. Вече имаме много добри практики и сме постигнали резултати в тази област, но все пак ни чака още много работа преди да можем да заявим, че на тази основа ще постигнем успешно увеличаване на мащаба на нашите действия. Така че ще се опитаме да го сторим възоснова на добрите модели, установени в пилотният проект и възоснова на добрите резултати от настоящия програмен период. Вече знаем какви са факторите за успех и за неуспех. Знаем какво трябва да правим и какво не бива да правим. Едица от вас заявиха, че биха искали да се срещнете с бенефициерите и да ги слушате. Мога да припомня, че, много, че всички бенефициери вече са дали своите препоръки възоснова на пилотния при... проект. И ние много държим да вземем предвид позицията и препоръките на бенефициарите. Но разбира се, вие като Европейски парламент е нормално да се интересувате от тяхното мнение. И аз мога само да ви призова да организирате едно по-масштабно изслушване с всички заинтересовани страни. Относно а, бавното започване на програмата в държавите членки, вече имаме дейности за свързване с местните власти, обединихме усилите си с, Световната банка, с, с Съвета на Европа, с Банката за развитие на Съвета на Европа, с ПРООН и с всички различни служби на комисията. Опитваме се да обединим усилията си, за да изградим необходимият капацитет на местно равнище. Знам, че това е един от основните фактори за постигане на успех и е, ще бъде добрата основа за прилагане на политиката на бъдеще. Какъв ще бъде подхода ни за бъдеще? службите на Европейската комисия вече изготвиха документ с неофициален характер, въз основа на който да се започнат преговори с властите на държавите членки. Този документ вече е изготвен, разглеждаме хоризонталния въпрос и сме го включили в предварителните условия, както и в редицата нови подходи, които предлагаме, като например местното развитие, ръководено от общностите, както и инициативите, свързани с а, развитието на градските региони. В много случаи става въпрос именно за най-неправданите живеещи в градска среда. Всички тези а, усилия ще ни подпомогнат да изградим един цялостен интегриран подход. Също така започнахме да картографираме бедността, което ще ни позволи да установим кои са най-конкретните и най-сериозни проблеми. Знаем какви са средностатистическите данни, но те не могат да ни, ни позволят да си дадем сметка какви са конкретните проблеми на ромската общност. Ето защо. Като казах, започнахме картографиране на бедността, чрез които ще установим къде има най-голяма концентрация на, бед, на хора, живеещи в бедност, което е много важно за ромската общност. Така че в момента инвестираме в събиране на данни, изготвяне на интегриран подход, чрез който чрез които действия ще осигурим възможно най-добра основа за прилагане на политиката в по-голям мащаб през новия програмен период. Въпросът за дължината на интернет адреса. Да, това е проблем. Ще се свържем с нашите специалисти. Аз лично не съм добре запозната с въпроса. Не знам колко можем да съкратим дължината на адрес на лапстаницата ни. Но се надявам, че и вие ще ни допринесете, ще, ще допринесете за подобряване на комуникацията и за преминаването от фазата на пилотния проект към цялостно прилагане на политиката по отношение на ромите. Благодаря ви за въпросите. Надявам се нищо да не съм пропуснала. А да, един от въпросите на госпожа председателя беше свързан с доклада от април миналата година. Мога да цитирам няколко доклади с Световната банка, ПроОН и Европейската комисия. Един е свързан с намаляване на уязв уязвимостта и насърчаване на самозатостта на ромите в Източна Европа чрез социално включване. През 2012 година беше публикуван. Друг доклад беше а, посветен на посещаването на училище на малки деца в Източна Европа. Така че това не са упражнения на празно. Ние наистина получваме много подробно положението, преди да започнем конкретни действия за подпомагане на социалното приобщаване на ромската общност. Ще вземем предвид Европейската стратегия, и службите на Европейската комисия внимателно ще разгледат всички национални програми за интеграция на ромската общност, за да можем по възможно най-добър начин да действаме за разрешаване на проблемите с ромската, на ромската общност. А по отношение на пълното започване, започнахме пилотни проекти и с а, всички държави членки страни на происход за ромската общност. И имаме вече успешни проекти с местните власти, които ще могат успешно да се приложат в по-голям мащаб. И това е различно пилотни проект, който ви представих днес. Някои от другите представители на другите генерални дирекции на комисията искат ли да вземе дум... думата? В противен случай аз имам един въпрос. В момента обсъждаме новата момент за общо приложимите правила за фондовете и обсъждаме споразумението за партньорство. Кажи въпросът ми е следният. Знаем, че в редица държави членки има проблеми от социално-економическо и всякакви естество, свързани с ромската общност. Затова бих искала да ни уверите, че Генералната дирекция регионално развитие си дава сметка, че ще водим преговори за сключване на споразумение с партньорство с тези държави членки и че въпросът за ромите ще бъде включен в тези преговори. Също така, не знам до каква степен Европейската комисия контролира националните стратегии за интеграция на ромите гледна точка на бъдещият бюджет, ние разбира се искаме да, да допринесем, искаме Европа да допринесе за справянето с тези предизвикателства. Но въпросът ми е дали Европейската комисия полага всичко, всички усилия за контрол на случващото се на равнището на държавите членки. Благодаря ви. В момента се опитваме да повишим осведомеността и по отношение на служителите ни, които ще водят преговорите с държавите членки. Става въпрос за целенасочени обучения по отношение на въпросите, свързани с ромите и други аспекти на социалното приобщаване. Пак казвам, имаме целенасочени обучения в тази насока за това какви са потребностите в отделните държави членки и как ще се прилага интегрираният подход. Това правим на вътрешно равнище в комисията в нашата генерална дирекция имаме компетентен център, където се разглеждат на хоризонтално равнище въпросите, свързани с ромите. Имаме също така служители, които отговарят за свързването с, с всички останали служби на Европейската комисия и нашите колеги ще проверят всички програми, за да сме сигурни, че въпросът за ромите е правилно разгледан във всички национални стратегии и всички други документи. Председателката, благодаря ви. Не виждам някой друг да иска думата. Благодаря ви още веднъж за предоставените сведения. Разбирам, че оставате на разположение, ако има нужда допълнителни сведения в контекста на някое изслушване, например. Още веднъж ви благодаря. Последна точка от дневния ред Следващото ни заседание е на 19 февруари. И с това приключваме работата за днес и приключваме заседанието. Благодаря ви.